Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Um, just a few announcements before we... Няколко съобщения преди да започнем, ако ми позволите. The um, There's a change in the First of all, apologies for this room. This is going to be an... Първо, извинявам се, че работим в тази зала днес. Малко необичайно е, е. Обикновено работим в стандартните зали за работа на комисиите. А, тук е малко необичайно. Далече сме един от друг. Ще ми е трудно сигурно да следя и гласуването, но няма да сме в тази зала твърде често. Има промяна в графика за становището на а, е, едноличните е, частни фирми с ограничена отговорност. 14 точка. Проблем с превода ли има? For anybody? Is everybody okay? No. No? всички ли чуват? Добре. There's a problem with the German interpretation, is that right? Is it... всичко наред ли е? Добре. И така, има промяна в графика за становището за едноличните е, фирми с ограничена отговорност. 14-та точка в дневния ни ред. Точката ще се отложи за следващото заседание. Новата дата за компромисни изменения е 4 юни. Има предложение да се разменят точка 5, законодателен парламентарен контрол. И другата точка с платформите онлайн и обществените поръчки. Това е защото служителите на комисията могат да присъстват само в първата част на заседанието ни. А, всъщност би било много добре да започнем No, we'll start with the update on the ODR platform because the Commission needs to leave at 9.30 and I know that this is... A... Започваме с uh, информация за платформата uh, онлайн, защото комисията трябва да си тръгне и след това а, ще се занимаем с, с, с, с останалите неща точно преди гласуването и така. Добро утро, госпожо председател. Благодаря, че ни поканихте. Много ви благодаря, че проявявате разбиране. Не можем да останем до края, но моите колеги ще останат. Нека да ви дадем малко информация за това, докъде сме стигнали с развитието на платформата за разрешаване на спорове в интернет среда. Много се радваме, че можем да ви съобщим, че нещата се развиват по график, т.е. техническите разработки вървят добре. На 3 март информирахме Европейски парламент, представихме на живо функционалността на платформата с доста голям успех. Събрахме коментарите, които бяха направени, особено що се отнася до превода на съдържанието на платформата и по-настоящем работим по техническите аспекти. Тази платформа се основава на разпоредбите на директивата за альтернативно разрешаване на спорове. Спомняте си, че тя беше част от пакета. Има три основни елемента да има процедури, които да са налични на потребителите от целия Европейски съюз във всеки един отрасъл, т.е. пълно покритие на а, тази а, система и да включва а, а, договори за продажба и за услуги, да има специални процедури, които да включват а, ефективност, прозрачност, безпристрастност и справедливост и предоставяне на съответната информация за търговците, които трябва да информират своите потребители, че има такава възможност. Крайният срок за транспонирането на директивата е юли 2015 година. Организирахме няколко е, е, семинара, които да помогнат на държавите членки и да транспонират директивата. Това беше през март миналата година и вече е, има доста голям напредък по множеството критерии на директивата. Комисията изпрати писма до всички министри на 28-те държави членки и в началото на годината, за да, ги, да им припомни развитието на графика и необходимостта да се приключи възможно най-скоро. За първи път комисията ще управлява подобна платформа, действаща в целия Европейски съюз, която има за цел да се даде възможност за разрешаване на спорове между потребители и е, производители или доставчици на услуги, или продавачи в интернет среда. Това е много важно за електронната търговия. В разработването на тази платформа се основаваме на съвсем конкретната правна база, правното основание и в началото на януари 2016 година следва платформата да стартира. Движим се по график, платформата ще е достъпна за всички, безплатно и ще е на разположение на всички официални езици на Европейския съюз. Що се отнася до развитието на разработването на платформата, има тук още един слайд и е, имаме група експерти от държавите членки, представители на бизнеса, представители на потребителите и представители на Европейския форум на хората с увреждания, защото е много важно тази платформа да е достъпна е, и за хората с увреждани. Нека да благодарим и на секретарията на ИМКО, защото вие участвате в нашата експертна група и това ни е изключително полезно. За да функционира платформата добре, комисията изготвя акт за приложение, кое, който е правна предпоставка за задействането на платформата и да, този акт за приложение ще бъде представен на вашата парламентарна комисия за гласуване преди лятната вакансия. Първите тестове бяха през декември 2014 година. 120 представители на заинтересованите лица от национално и европейско равнище, както и представители на бизнеса, малки и средни предприятия и асоциации. Получихме положителни коментари, получихме някои технически препоръки. Някои от тях са вече интегрирани и даже вече ви бяха представени на 3 марта. Следващи, е, от тук нататък Споменах, че има някои предложения, които вече са инкорпорирани в платформата. Този юни ще имаме още един тест, в който ще участват заинтересовани лица и като цяло се движим добре, вървим добре и ако имате въпроси, ще ви отговоря с удоволствие. Thank you very much. I guess there's a bit of confusion. Благодаря. Като че ли има някакво объркване, вие направихте презентация за представяне на платформата, а пък аз очаквах това представяне да го направите не само на депутатите сега и на е, по-широкото заседание на комисията. Така че депутатите, които не бяха тук на вашата презентация, която не беше всъщност заседание на комисията, е, е добре да го видят, може би да направим едно друго представене. Ако някой иска думата за изказвания, дайте ми знак. Отбелязах си госпожа Дан. Благодаря. Напълно съм съгласна с вас. Много съжаляваме, че не успяхме да участваме в е, първото представяне на платформата. Толкова отлично е било представянето на директора и неговия е, екип много впечатлителна работа сте извършили, а също и по подготовка на самата презентация. Така че, действително, ако може отново да има подобно представане по време на заседание на комисията, ще е добре. Много малко хора присъстваха в този момент. Първо, благодаря за изключително ценната работа, която извършвате. Знам, че е много трудно. Два въпроса имам. Едно. Луи Грех е в Малта. Той отговаряше за този доклад, но той вече не е депутат. Доколкото разбираме, все още има страни, които не са назначили служител, който да бъде лицето за контакт или за координиране на работата на националните звена. Или потребителски центрове, или звена, или личности назначени от потребителите е, би следвало да бъдат лицата за връзка – но не всички страни са го направили. Не знам а, как точно се случва. А що се отнася до а, разрешаването на спорове онлайн, тук вече основният въпрос е превода, разбира се. Виждам само полски и английски. И също исках да задам въпроса и в това отношение, как върви работата. И се надяваме да можем да участваме в тестването през юни. Иначе само поздравления за извършеното. Would anybody else like to raise questions on this? Някой друг иска ли да зададе въпроси? Заповядайте, Мария Грапини. Благодаря. Нека да поднеса извинения за това, че не можах да присъствам на първата презентация. Изключително много съжалявам. Надявам се, че ще можем да видим тази презентация по време на заседание на комисията. Права е председателката. Действително, достъп за хора с увреждания е много важен момент – Питам се какъв е срока за уведомление за страните членки. Но, Вики, може ли да решим сега на каква дата ще се случи тази презентация на платформата? Въпросът ми за комисията е, каква е какъв е срока за страните членки да уведомят е, комисията. Извинявайте, понеже разговарях в този момент, очевидно е, депутатите, които не са присъствали на представянето, то не беше във време на седмица на заседание на комисиите. Те имат желание да разберат нещата в подробности и хората, които работят по платформата, за да направят представането в парламента, трябваше да спрат работа за една седмица, за да стабилизират това, докъдето са стигнали. Е, и да дойдат да представят. Така че не ни се иска отново да спираме е, разработката на платформата само за представяне в парламента. За това може би да помислиме как е, ще се случи примерно през юни, когато ще имате планирани консултации или а ако има някакъв друг момент, в който в края на юни ще спрете с е, разработките и тогава да можете да представите нещата в парламента, ако спирате по друг повод, така да извадиме максимална полза. Госпожа Шиналова, благодаря. Аз присъствах на презентацията и определено мога да потвърдя, че е много интересно. И с изключение на проблема с превода, според мен все още не е толкова лесно потребителите да се справят с нея. Но Имам е, въпрос за директивата за альтернативно разрешаване на споро. 9 юли е срока за страните членки и е, въпросът ми е те е, как се движат във времето? Транспонирането случва ли се? Чувството ми е, че не всички ще успеят. Заповядайте, господин. Благодаря. С удоволствие изслушахме любезните думи за презентацията. Отличен е екипа тук с всичките ни хора. Ние работим денонощно в последната година и половина по платформата. За разрешаването на спорове онлайн и съответните лица за контакт работиме е, непрекъснато. Действително има и е, европейски центрове за потребителите, които са определени като контактни точки и е, определено е, с, по комисията за онлайн платформата следим този въпрос. За проблема с превода отчетохме всички коментари по време на тестването. Поддържаме контакти, имаме уверения за Центъра за писмени преводи в Люксембург, че накрая ще ни помагат, когато се стигне до момента вече за реалното решаване на спорове. Освен това и отдела за писмени преводи на Европейската комисия ни е, помага с изчистването на терминологията в е, така софтуерната част така че да можем по-адекватно да се отразяват съответните термини. Така че в момента имаме предимно чисто техническа работа и тези проблеми са и наши проблеми толкова колкото и ваши и правим всичко за да, ги, да се справим. За тестването, госпожо председател, много съм благодарна за това, което коментирахте. Действително тестването изисква много работа. И за това ви предлагаме е, тестването през е, ноември, е, то ще отнеме 4 дни, юни извин, се извинява оратора, то е технически доста сложно. И когато свършим всичко това и имаме коментарите от съответните заинтересовани страни, ще направим подобрение и ще ви представим нещо, което е по-близо до окончателната версия – е, ще се опитаме да направим това максимално скоро след тестването през е, юни. Е, комисаря също има в рамките на структурирания диалог с вас среща по това време, така че ще се опитаме да го направим максимално скоро. Директивата за альтернативно решаване на спорове, следим какво се случва, имаме връзка с страните членки, нямаме още информация, пълна информация за транспониране, но да страните членки има все още време. Напомням им, редовно се срещаме с тях и е, настояването на парламента ще ги подбудне също, така че благодарим ви, че правите и това. Отново благодаря, преди да продължим нататък. Предполагам, че всички е, депутати е, от време на време получават сведения за несполучили е, спорове с, с оператори, които се опитват да заобиколят разпоредбите на един, единия пазар. Много е важно да могат е, всички да ползват на собствения си език този портал и той да работи достатъчно добре. И депутатите е, в Европарламента имат желание да ви помогнат е, да направим всичко, за да сработи той, защото в края на кращата той ще представлява всичко, заради което ние представляваме хората тук и ако той не работи, атаките ще се обърнат и срещу нас. Е, ще има оплаквания и насочени към нас. Сме готови да ви помагаме. Да, след 4-дневното е, тестване ще е много добре в, е, по време на заседание на комисията или дори да извън заседание на комисията, но в момент в който депутатите са тук – да представите, а също да ни представите и е, мненията на заинтересованите страни, да направим и ние проба как точно работят нещата. Ние в края на краищата трябва да можем да казваме на хората, че тази платформа работи идеално. И ако не сме убедени, че това е така и не сме видяли със собствените си очи, няма да можем да бъдем, да заставаме и зад вас. Затова нека да направим едно тестване през юли или евентуално през септември. И сега да преминем към въпроса за обществените поръчки и транспонирането на новата директиви. Денис Деон е тук. И искаме да сме сигурни, че това, което ще се прави като последващи стъпки, е, ще улесни малките предприятия да е, започнат е, да се представят в, и да печелят договори по обществени поръчки. Изключително много сме заинтересувани именно тези стъпки да които се отнасят за малките и средни предприятия, да бъдат транспонирани адекватно в националната до, е, законодателство. Опитвам се да произнеса името на докладчицата, е, т.е. извинявайте от, от представителя на комисията, е, заповядайте да ни уведомите какво се случва. Благодаря. Благодаря за възможността да представим какво се случва с транспонирането на новия пакет за обществени поръчки и работата свършена по един формуляр за обществени поръчки. По отношение на общия или единия формуляр, това е една декларация, която има за цел да замести сертификатите или декларациите, издавани от публичните власти или други оператори, които доказват, че съответните кандидати изпълняват, посрещат, изпълняват критериите за селекция. Както казвате, е, тази мярка цели огромно упростяване, намаляване на административното бреме от административните оператори, но и от е, договарящите се страни. Затова и е, страните членки започнаха и ние също работа за изготвяне на такъв единен формуляр. Започнахме е, процедура, в която отчетохме коментарите на страните членки и сега сме в етап на обсъждане на е, най-добра е, възможно, най-добрата възможна форма на документа. В понеделник беше последното ни заседание. И мисля, че така това, което се оформя като документ, вероятно, нашите служби ще могат да го изготвят окончателно преди лятото и в рамките до края на годината комисията ще го приеме, което означава още няколко месеца преди да изтече срока за транспониране на директивата. Съвсем накратко, ако мога да коментирам какъв е подхода ни за пръв път се предвижда така, такъв инструмент в контекста на публичните поръчки и се опитваме да постигнем равновесие между сигурността на договарящия орган и възложителя и намаляване на административната тежест за кандидатите. Има различни е, варианти или имаше различни варианти е, първоначално на оформлението на документа и като компромис стигаме до документ, който иска от економическите оператори да направят е, декларация дали те самите изпълняват критериите за е, селекция. Всички е, по, подробности, свързани с публичните поръчки, се включват в документите. Тоест някъде сме така по средата между варианта да е пределно изчистен формуляра и това всички подробности, които се съдържат в тръжните документи да бъдат отчетени в формуляра. На базата на този подход мисля, че ще можем да одобрим документа през май и да очакваме окончателно той да бъде одобрен преди края на годината. Разбира се, съм готова да отговоря на всички въпроси, които имате. On... Имам четирима колеги, които искат да се изкажат. Пет господин Тарабела, Жава, Дион, Шансор, госпожа Крапини. Okay. So, um, let's go in, in that order. И така в този ред. If we can't get questions answered in this session, we may need to ask questions in the full plenary. Merci, madame la présidente, et merci à la Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за представената информация. Вече повече от година и половина се занимаваме с тази директива. През на 14 юли 2013 година приключихме, бяхме започнали още през 2011 година доста работа. Става дума за достъп на малки и средни предприятия до пазара и за електронни процедури, които са от решаващо значение за улесняването на тяхната работа. Въпросът е, разполагаме ли с информация за отношението на държавите членки по отношение на транспонирането и по-конкретно за подбора на офертата, която е най-изгодна от економическа гледна точка. Много често се обърква тази, тази концепция с най-низката цена. Но ние много добре знаем, че това, тази най-низка цена не винаги е най-доброто вложение. Т.е. трябва да се работи въз основа на критерия meet, на английски must economically advantageous tender. След това, трябва да се спазват европейските директиви и националното право, но също времено трябва да се предприемат мерки и за спазване на, търгов, на, на трудовоправните норми, защото по някой път а, има опасност от социален дъмпинг. На трето място, когато има подизпълнители, много често това е от полза за малките и средни предприятия, но когато има твърде дълга верига от подизпълнители, това не само е контрапродуктивно, а и води до недостатъчна прозрачност. Има различни разпоредби. В някои се казва, държавите членки следва да направят това и това, в други се казва, държавите членки може да направят това и това. Въпросът е, че трябва да се направи разлика между тези разпоредби и що се отнася до разпоредбите, при които се казва може по свое осмотрение да направят или не еди какво си, какво е отношението на държавите членки. Аз бях докладчик по темата и мога да ви уведомя, че работата не приключи само с гласуването в парламента, а комисията продължи да работи по възможно най-доброто приложение на директивата. Филип Жовел беше докладчик също по тази тема. Целта беше да разработим един добър набор от инструменти, възможно най-добрия, но същевременно безплатен. Целта е да се промени менталитета, да може да се разчита на едни обществени поръчки, които са по-продуктивни, защото 19% от брутния вътрешен продукт в крайна сметка са именно обществените поръчки. И така, а, добре е да има повече заседания като днешното, може би и веднъж на всеки три месеца, за да можем да получаваме информация за етапите на транспонирането на директивата а, преди 16 април 2017 година. Благодаря. Не разбрах точно какви са вашите въпроси към комисията, но разбрах, че призовавате да има допълнителни срещи. Господин Живен. Мерси, мадам на президент. Благодаря, госпожо председател. Моите въпроси и коментари са свързани с обществените поръчки и с концесиите. Марк Теребела вече спомена колко важна е тази директива и колко много труд са положили и съветът, и комисията, и парламента. И е, парламентът изигра много важна роля за постигане на по-голямо опростяване. Моят първи въпрос е, какво мисли комисията за въвеждането на тази директива в правото на държавите членки? Има ли затруднения при транспонирането? Какви са тези затруднения? Какво е направено по въпроса? как подкрепя комисията държавите членки при транспонирането? Има ли обмяна на мнение между е, е, групите експерти? Това са въпросите ми. Предвиждате ли вероятност да има забавяне при транспонирането? И ако да, в кои държави членки има особено големи забавени? И накрая – Знаете ли точно как държавите членки работят по процеса, а, включват ли всички заинтересовани лица или не? Във Франция има два начина. Може да се осъществява транспонирането чрез наредби, например. Наредбите дават възможност на правителството да въвежда законодателни разпоредби, без те да бъдат прияти от парламента. Това е наследство от нашето политическо минало. Има ли такива елементи и в други страни? Другият важен въпрос е единият документ, споменат от госпожа Шейковска – Според нас е много важно всичко да е съвсем просто за дружествата. За съжаление обаче, документът, който е разработен на този етап, съвсем не е достатъчно прост. Нещо, което противоречи и на духа на директивата, която приехме трябва документът да е еднакъв във всички държави членки и в най-малките си подробности. Този документ трябва да може да бъде използван от едно и също действащо лице, независимо от това дали то работи на един или друг или трети пазар в Европейския съюз. Или по една или друга или трета поръчка. този документ е колективен. Не се налага да се изисква от всички оператори да прилагат един документ. След това. Подкрепящите документи могат да бъдат изисквани, да, но само след като е спечелена обществената поръчка. ние тук в парламента знаем, че се работи и с актове за приложение. Много добре знаем, че този единен документ би могъл да промени а, приложението на директивата и да го отклони от духа на директивата. Благодаря. Чудесни са тези въпроси. Някои от тях на, на някой от тях би трябвало да се отговори, може би, писмено. Ако комисията ме чува, както казах, е, това са много-много важни въпроси. Може би е, ще е хубаво да им отговорите в писмен вид. Денис. Е, Благодаря, Вики. Аз подкрепам докладчицата да имаме редовен обмен на мнение по отношение на прилагането, особено когато става дума за вътрешния пазар, законодателството, което го засяга, трябва да се прилага правилно и затова е хубаво да следим целият процес. Но за съжаление, правоприлагането върви бавно. Сега за европейския документ за обществени поръчки, за единния документ. Искам да кажа нещо. Идеята е да има общи изисквания, които да са заложени за всяка тръжна процедура. И е, целта е да се намали бюрократичната тежест, т.е. да не се попълва непрекъснато една и съща информация. Значи тези данни, които се повтарят, да не трябва да се попълват непрекъснато. Комисията каза, че една от най-важните цели беше да се намали именно административната тежест за малките и средни предприятия. Това, което чувам сега, е, че разбирам, че ни трябва подробна информация за компромисите, постигнати в преговорите. Защото моята информация е, че критериите за избор които се прилагат за една, в една тръжна процедура, не могат да се прилагат за друга. Е, критериите за избор трябва също да са предмет на хармонизация. Е, трябва да се помисли какъв вид информация е заложена в тези критерии. Така или иначе, тук става дума за компромиса и в двата случая би трябвало да прегледаме нещата много внимателно, защото може отдаващите органи да просто да зачертаят дадени квадратчета и с това да приключат работата си, а тази информация може да се използва и при други тръжни процедури. Така че аз бих искал да имам повече подробности дали информацията може да се използва в повече случаи, в а, повече случаи за повече тръжни процедури. Дали има такъв тип информация, която да е заложена в формуляра, в единия документ. Okay. Sharon's over. Благодаря. Stephanie. Okay. We'll take those four. Тези четирима колеги искат да се изкажат. Благодаря. И благодаря на комисията за презентацията. Аз имам един малко по-различен въпрос. А именно, той е свързан с външното измерение на публичните поръчки. От една страна имаме директивата, която привнася нови елементи за достъп до е, тръжната процедура, до сътрудничеството, но от друга страна знаем, че се водят преговори с щадите и главата за публичните поръчки в е, това споразумение е една от най-важните. Така че бих искал бих искала да разбера дали комисията а, работи по този въпрос и взема предвид а, прилагането на тази директива и бъдещото въздействие на а, трансатлантическото споразумение. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко искам да се върна на една бележка, която направи господин Жове за транспонирането на директивата във Франция. Напълно е прав това, което той каза и обръщам вниманието на комисията, че френското правителство се е, възползва от наредби за транспониране на директивата, която е напълно недемократична процедура. Защото по този начин парламента няма никаква възможност да даде свое становище. Освен това, има две теми. Е, проекта, проекта наредбата, която в момента е известна като текст и се обсъжда, има два момента, по които, на които ни бяха обърнати внимание и от една страна това е достъпа до правосъдие. Там напълно се правителството отказва да е, прехвърли е, тази теза в е, законодателството и второ, е, също проблемно е въпроса за прилагане на конвенциите на ООН за хората с увреждания. Това също като тема напълно се пренебрегва от френското правителство при транспонирането. Това са сериозни проблеми. Господин Тарапела също повдигна един въпрос и го задавам директно – Докъде се е стигнал с транспонирането на директивата? Кои страни в момента вече са го направили? Мисис Клафини. Mulțumesc, домна președintă. Кратка, е, că nu Благодаря, казва госпожа Графини. Аз няма да повтарям това, което казаха колегите. Отдавна очакваме тази директива. Това е нещо, което наистина ни трябва. Е, тя ще даде възможност на малките и средни предприятия достъп до тръжни процедури. Малките и средни предприятия се оплакват именно от липсата на достъп до публичните поръчки. И това въжи за целия Европейски съюз. Имам три въпроса. Те са много специфични, но ще се радвам комисията да ми отговори. Тази директива ще даде ли отговор на въпроса за решаването на, спор, на спорове, когато те възникват? В моята страна има много и различни спорове. Има различни аспекти, по които се спори, когато се отдава един, една обществена поръчка. В Румъния се опитахме да използваме глоби и други наказания за хората, които нарушават правилата, но комисията ни забрани да използваме тези средства. А, и на второ място, какво е новото в тази директива, сравнена с старата директива? Как, как, кое помага наистина на малките и средни предприятия да имат достъп до публичните поръчки. Ако достъпът означава само те да, е малките и средни предприятия да функционират като, подизпълнителни, като подизпълнители, това не е истинският отговор. Председателката, следващият оратор. Благодаря. Имам два въпроса. Най-напред, електронните публични поръчки. В някои държави има чудесен опит. Тоест, въпросът ми е, а, комисията смята ли да въведе поне за някои области задължителни електронни поръчки? И на второ място, въпросът ми е пак за малките и средни предприятия. Дали ще има инструменти за гаранции, на малките, за малките и средни предприемачи да подобрят своята позиция не само в процеса за избор, но и в позицията си като по-изпълнители, т.е. те да могат да са равнопоставени на големите компании. Следващият колега. Господин Дион, за единния документ разбирам, че има документ изпратен на координаторите по този въпрос. А, имате го и в папките си. А, извинявайте, това беше старият документ. Аз попитах за компромиса, какво е, се е случило при компромиса. Добре, комисията има сега думата за кратък отговор. Мадам Чер, indeed, if we have five minutes, we might be able to answer almost благодаря. Не знае дали ще успея да отговоря на всички въпроси, но ще се опитам. Сега, за прилагането на законодателството. Ще се опитам да обясня какво правим вече от година в тази област. Ние се опитваме да, да обясним новите правила, така че те да са приложени по най-добрия начин в държавите членки. Е, започнахме много интензивен диалог с държавите членки. Започнахме с, с семинари още от миналия март. Срещаме се с държавите членки почти всеки месец и, и обсъждаме проблемите, с които те се сблъскват при прилагането на директивата. На второ място, създадохме електронна платформа за обмен на мнения и добри практики при, правоприлаг... при прилагането на директивата. Имаме и много двустранни срещи с държави членки, които искат нашия съвет и помощ. Сега, в сравнение с предишната директива, тук сме включили много мерки за помощ и разяснение от страна на комисията при прилагането на директивата. Обратната връзка от държавите членки до момента е много положителна. По отношение на въпросите за самите проблеми, какви са проблемите? Естествено, има някои много специфични проблеми, но по принцип новите области в новата директива са, кон... са предимно свързани с концесиите. Но тук няма основни проблеми. Мога обаче да спомена модификациите, стратегическите публични поръчки – това означава, че ако държавите членки искат, комисията може да излезе с документ от насоки. Не мога да помисля за някакви непреодолими про- про- проблеми, които сега да споделя, но истината е, че това е доста нова директива. Държавите членки са много чувствителни по, към начина по който трябва да се приложи директивата, но по принцип логиката на тази директива върви по линия на логиката на по принцип всички документи, свързани с публичните поръчки и концесиите. Сега, къде се намираме в процеса на прилагане. Е, Обединеното кралство е приложило една от директивите и ние непрекъснато следим какво е състоянието от другите държави членки, за да няма забавяне. забавяне. Но, не, но смятаме, че до края на годината ще има напредък в процеса. Сега за, за въпроса на господин Жован по отношение на начина на приложение на директивата във Франция. Държавите членки имат избор за това какви национални мерки да приложат. Това е нещо, в което ние не може да се намесим. По принцип, дали ще бъдат един, два или три закона, или пък е, ще има парламентарна процедура, това е прерогатив на държавите членки. Ние имаме информация какво правят държавите членки, но така или иначе ние оставяме на държавите членки да решат как да приложат директивата в националното си законодателство. Просто това е извън нашите компетенции, тук да се намесваме. Може би съвсем накратко за Европейски единен документ за обществени поръчки. Тук има някои опасения, както разбрахме. Комисията естествено е, с удоволствие, ако желаете, ще ви даде подробна информация, допълнителна информация за това, докъде са стигнали държавите членки но искам да подчертая, това е, е процес, който непрекъснато се развива. А откакто сме изготвили този документ, който пред представихме в началото, нещата са се развили и преговорите непрекъснато продължават. Това, което видяхте в презентацията днес, е, не е истинското актуално състояние на нещата но на последващ етап може да актуализираме информацията. Във всички случаи обаче няма нищо, което да искаме да не споделим с вас. Сега за основните неща, за основния въпрос за упростяването. Това е нашата основна цел. Това е и желанието на държавите членки. Никой не иска този документ да наложи допълнителна тежест нито за економическите оператори, нито за възлагащите органи. Но спецификите в държавите членки са различни, за това, както казах в началото, нашата цел е един общ подход. Какво имам предвид? Тоест, економическите оператори трябва да потвърдят, че отговарят на критериите и при отделните тръжни процедури те трябва да, да, да дадат определени, да, да приложат определени специфични документи. Сега, а, този документ, единният документ може да бъде използван многократно. Например, ако економическия оператор каже, че има капитал от 10 милиона т.е. че има капитал, който отговаря на търг на стойност до 10 милиона евро, то тази информация може да бъде използвана повторно. Има много такива елементи, но нека знаем, че всяка тръжна процедура е специфична. Така или иначе, това е основната концепция и тя се разбира от държавите членки. Така че, ако успеем успеем да наложим този подход, е, ние до лятото ще може да сме се споразумели по единия документ за обществени поръчки. И ако ми позволите, още няколко думи за прегледа на процеса. Целият пакет няма за цел да преосмисля процедурите за обжалване. Това е друг вид документ, който се занимава с наказанията. Това не е част от пакета, който приемаме сега, това е директивата за обжалвания. Но и по този въпрос ние може да ви дадем допълнителна информация, когато сме завършили прегледа, който провеждаме в момента. Благодаря, казва председателката, благодаря на комисията. Ясно се вижда, че интересът от страна на нашите колеги е огромен. Измененията на тази директива трябва да са в полза на малките и средни предприятия и вървят в посока на упростяване и намаляване на бюрократичната тежест. Моят, моето предложение е наблюдателите от различните групи да решат как да процедират по-нататък. Особено допълнителна информация ни е нужна по единния документ за обществени поръчки. And if necessary, we may, as I say, use other tools that the Parliament has, such as putting. И ние бихме ви задали допълнителни въпроси. Имаме различни инструменти, т.е. да ви зададем въпроси или пък да се присъединим към вашата работна група. Нека помислим как, как ще процедираме по-нататък. Това ще обсъдим в рамките на нашите членове. И така, продължаваме с гласуването. Гласуваме най-напред доклада на господин, госпожа Стайлер за газовите уреди. Нека се опитаме да гласуваме дали, дали е четвъртък днес. Нека направим едно пробно гласуване. Моля, гласувайте, колеги, да видим дали нещата, дали апаратурата функционира. There's one too many S&D member in има един колега повече от социалистите и демократите. И един апарат не работи. Искате ли да се преместите на друг апарат? Да видим дали тогава ще работи. Има ли някой друг колега, който има проблеми с гласуването? before we close it, let's just check if this machine's working. that's working. Добре, е, значи този, апарат действа чудесно. Добре. И така, госпожа Стайлер няма какво да каже. Преминаваме към гласуването. Изменение 43. 34, е, извинявайте. За, против. Значи започваме е, с 34. За, против въздържали се. Прието 35 за, против, въздържали се. Прието 36. -то. Не, е момент. Sorry, I um... Извинявайте, поправя се председателката. Значи, най-напред блок блоково гласуване в началото за, против, прието. Втория блоков вод за, против, прието. Блок е, трети за, против, прието. Четвърти блок за езиковите изменения за, против, въздържали се, прието е. Изменение 37 за, против, въздържали се, прието. 40 за, против, въздържали се, прието. Нека проверим, колеги. Добре, нека проверим. Проверяваме изменени 40. Pass. Let's check close vote. Pass. Прието е. Monsieur Juvin has a problem. Uh, Monsieur Durand has a problem. Ouais, non. Pardon. I can't see that. I'm trying my glasses on, my glasses off. Um, it's past, but it, your machine, ça marche? И така работи ли, работи ли вашия апарат? Значи следващият път при гласуването ще се опитаме да проверим дали вашият апарат функционира. 42 за, против, прието. 43 е. за, против, въздържали се, прието е. 51 за, против, въздържали се, прието е. 211 за, против, въздържали се. Нека проверим. It's much more difficult for me to see. Okay, let's close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено. 212 за, против, въздържали се. 213 за, против, въздържали се, отпада. 52 за, против, въздържали се, прието. 53 за, против, въздържали се, прието. 55 за, против, въздържали се, прието 56 за, против, въздържали се, прието е 214 за, против, въздържали се, отхвърлено. 215 е оттеглено, 75 за, против, въздържали се, прието е 217. Извинявайте, компромис 3 Компромис трето, трети. За. Против. Въздържали се. приятел. What's the problem? And now we need to do... А сега преминаваме към 80-то за, против, въздържали се, приятел. 220 за. А не, то, то отпада. Compromise Amendment 4 in favor. 83 за, против, въздържали се. Приятел. Uh, just bear with me. It's incredibly... Извинявайте, имайте търпение. Не мога да виждам добре кой как гласува. И така, компромис 4 е прието. 86-то за. Против, въздържали се. Прието е. 87 за. Против, въздържали се. Прието е. 95-то с устното изменение. Значи с устното изменение за, против, въздържали се, прието е. Втората част отпада. 97. 97. 97. 96 допада и 223 е, също. Затова 97 за, против, въздържали се, прието е. We are going to go to 113. 113. Може ли да гласуваме е, на 103, 104, 105 за, против, прието. 107 за, против, прието. 125, 225 и 226 за, против, въздържали се, прието е. 129 за, против, въздържали се, прието е. 130 е оттеглено. Устно изменение на приложение 1 за, против, въздържали се, Прието е. 135, 136 за, против, въздържали се. Прието е. 226 за, против. Нека проверим. 226 check. Vote is open on a check. closed. That falls. Отхвърлено е. Okay. Um, one, three, eight. И така, 138 за, против, въздържали се, прието, 139 за, против, въздържали се, прието е, 141 за, против въздържали се прието, 149 за, против въздържали се прието, 144 за, против въздържали се прието, 145 за, против въздържали се прието, 147 за, против въздържали се прието е 129 извинявайте, 229 за, против и проверяваме please. One too many S&D members. Sorry. Един от социалистите в повече. Благодаря. Um, that's passed. Стои шейсето. Стои и първо за, против, въздържали се, прието е. 167 за, против, въздържали се, прието е. 169 за, против, въздържали се, прието е. 184 за, против, въздържали се, прието е. 187 за, против, въздържали се, прието е. 189 за, против, въздържали се, прието. 191 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Прието е. Десето. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 13. Не, но 14 за, против, въздържали се, прието преамбюла 120 за, против, въздържали се, прието е. 24 за, против, въздържали се, прието е. И гласуваме целият текст. Гласуваме електронно, моля. Okay, and that's carried by 33 to 2 with 2 abstentions. И сега гласуваме мандата за преговорите. Също гласуваме електронно. Carried by 35 to 2. Many... И така 35 на 2 отново имаме мандат. Отново е прият доклада, прието предложението. Следващото гласуване е гласуване за личните предпазни средства. Okay. So, 35, uh, 35 изменение за, против, въздържали се, не, извинете. 35. За, против, въздържали се. Електронна проверка. Just want to check because I've got. That's carried. Um... Приема се 166 за, против, въздържали се. Отхвърля се 36 за, против, въздържали се. Приема се 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 167. Отпада. Компромисно изменение 2 за. Против. Нека да направим електронна проверка. Ah. So we go to compromise amendment Приема се в такъв случай. Отиваме към компромисно изменение 3 за против въздържали се. Приема се. Това ни завежда на Employment 38 за против въздържали се. Електронна проверка по МПО 38. Отхвърля се 42 изменение за, против, въздържали се. От, приема се 44 за, против, въздържали се. Приема се 39 за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка. It's fraud. Okay. 45 and 40 are identical in favor. 40 и 45 са идентични. 178 е допълнение за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се. Отхвърля се 46 и 41 за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка по 46 и 41. One more vote. That's passed. Um, 179. 179 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. False. Sorry, where was I? 181 now in favor, against. 181 за, против, въздържали се, приема се. 48 and 45 48 и 45 за, против, е, проверка. Passed. 46. Uh, приемат се 46 за, против, въздържали се, отхвърля се, 49 за, против, въздържали се, приема се 50 и 47 за. Sorry. Check, for, check 49. Проверка за 49. Number 50 and number 47. In favor. 50 и 47. Ам, искате дан да ги гласуваме. Добре, 50-то първо. Um, all those in favor. За, против, въздържали се, приема се. 47 на Емпъл за, против, въздържали се, отхвърля се. 51. 51. Да направим проверка по Емпъл 47. 47 на Комисията по заетост. 50 is passed. Като вземем предвид, че 50 е прият. That's passed. Um, amendment 51 in favor, against abstentions. 51 за, против, въздържали се, приема се. Е, МПО 49 за, против, въздържали се. Отхвърля се МПО 50 за, против, въздържали се. Отхвърля се МПО 51 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Проверка по последното. False. Amendment 52 in favor. Against abstention. 52 за, против, въздържали се, отхвърли, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 53 In favor. Е, по 53. За, против, въздържали се, отхвърля се. по МПО 53 проверка. One person more to vote? No. That falls. Отхвърля се. Нашето изменение 54 за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Нашето изменение 54 проверка. Thank you. So it's very confusing because we've got our amendments and the Parliament amendments and they've all got the same numbers at the same time. Okay, close. Объркващо е, защото съвпадат номерата. Приема се сега по нашето изменение 54 за, против, въздържали се, приема се. А сега по МПЛ 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 изменение за, против, въздържали се, приема се. М по 54, казва председателката, коригира се, М по 55, за, против, въздържали се, отвърля се. 184 е оттеглено. Гласуваме по 56 за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 и Емпъл 57 за. 188 и Емпъл Sorry.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 против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се. М по 58 е, е отпаднало. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 и е, 5 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против. Нека да направим проверка. Fast. Ample 59 in favor again. Ample 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се, 59 и 193, за, против, въздържали се, приемат се. 60 и МПЛ 61 за, против, въздържали се, приемат се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. От, о, 63 на МПЛ за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 и Емпл. Първо изменение 61 за, против, въздържали се, отхвърля се, Емпл 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се, 196 за, против, въздържали се, приема се. Емпл 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 изменение с устно изменение е за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Приема се. 63, 68 на Емпл, за, против, въздържали се, приемат се, 64, за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 за, против, въздържали се, приема се. 199 за, против, отпада, отхвърля се. 200 и 201 за, против, въздържали се отпадат. 65 за, против, въздържали се, приемат се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 66 мисля, че се прие. Приема се 207. 203 всъщност. За, против, въздържали се. Отхвърля се 72 за, против, въздържали се, отхвърля се 204 за. 204 и 205 за, против, въздържали се, отхвърлят се 67 и М по 73 за, против, въздържали се, отхвърлят се 206 за, против, въздържали се, приема се М по 84 за, против, въздържали се, отхвърля се 68 за, против, въздържали се, приема се 69 за, против, въздържали се, приема се 70 за, против, въздържали се, приема се 75 за,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 78 на Емпл за, против, въздържали се, отхвърля се, Емпл 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по Емпл 79. Отвърля Отхвърля се с един глас разлика. Благодаря за проверката. 70 6 и 70 на Емпл. Не, 80 на Емпл. За, против, въздържали се, приемат се. 77 и Емпл 81 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 78 и 209 за, против, въздържали се, проверка. more. Close it. That's passed. Employment 82 has fallen. 82 се отпада, 83 на МПЛ за, против въздържали се отхвърля се, 79 и 210. Не, само 79 за, против въздържали се приема се. Изменение 211. За? А, 210. За, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. Проверка, добре. Falls by one vote. 211 in favor. 211 за, против, въздържали се, отхвърля се. 212 за, против, въздържали се, електронна проверка. No, so sorry. Like that's passed. Um, amendment. Приема се. 80-то изменение. Да направим 80, 80 на 82 анблок? Не, добре, 80-то. За, против, въздържали се, отхвърля се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се.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 МП 85. За, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, приема се 93 за, против, въздържали се, приема се Компромисни изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 219 за, против, въздържали се, приема се. 95 и по 86 за, против, въздържали се. Приема се, но нека да направим проверка все пак. 95 и по 86. Да, приема се. 96 да, против, възражали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се, 211 за, против, въздържали се, приема се, 222 за, против, въздържали се, приема се, 99 за, против, въздържали се, приема се, мп 87 за, против, въздържали се, отхвърля се, 100 и 100 за, против, въздържали се, приема се, 101 и МП 88 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. МП 90 и 101 за, против, въздържали се, приемат се. МП 91 за, против, въздържали се. Отхвърля се 223 за, против, въздържали се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 Приема се. 109 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. По 109. 227 Приема се 227 за, против въздържали се. Приема се 97 за. 97, 95 отпада. А, 110 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. М по 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. М по 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. М по 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение 100. Искате проверка по по 99?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 Against? They're not identical. I, I, I've got that. Um, uh, abstentions, falls. So amendment 1-1. Въздържали се? Отхвърля се 229 за. Против, въздържали се. Мисля, че това се прие. Нека да направим проверка все пак. 229. Yeah. Okay. So 229 is passed. 229 се приема М плюс 103 е, идентична М, е, е 113, извинете, с 104 на Немпъл за, против, въздържали се, проверка. 113 и 104 на Емпъл. 113 and Ample 113 и 104 на Ample. Приема се. Ample 105. Ample 105. За против въздържали се отхвърля се. М плюс 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, приема се. М плюс 107 отпада, 233 за, против, въздържали се, приема се. М плюс 109 за, против, въздържали се. Отхвърля се М плюс 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. Това включва и МПЛ 111, 116 за, против, въздържали се, приема се. Това включва и МПЛ 112. МПЛ 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 117 и М по 115 за, против, въздържали се. Приемат се изменени М по 116 за, против, въздържали се отпада. М по 117 за, против, въздържали се отпада. Проверка. Проверка по М по 117. Uh, falls by one. Amendment 118 and MPL 118 in favour against. 119 за, против, въздържали се. Приема се. 119 за, против, въздържали се. Приема се. 120 и за против въздържали се приема се, М по 119 за против въздържали се отхвърля се, измени 121 за против въздържали се приема се, М по 120 за против въздържали се отхвърля се, М по 121 за против въздържали се отхвърля се, Изменение 122 и МПЛ 122 за против въздържали се приемат се 123 за против въздържали се приемат се 124 и МПЛ 123 за против въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да направим проверка по нашето 124 и тяхното 123. Приемат се. 125 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 126 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 127 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 127. Сигурно 124 за обвързано с 127, 128 за против въздържали се отпада, компромис 6 за против въздържали се приема се, ма нека да направим проверка за всеки случай. Compromise 6. Passed. Compromise 7 in favor. Against Компромис 7 за против въздържали се приема се. По 125 за против въздържали се отхвърля се 126 за против въздържали се отхвърля се 127 импол за против въздържали се отхвърля се 123 и 132 за против въздържали се приема се М 128 за против въздържали се Отхвърля се по 129 за против се. Отхвърля се 133. Да направим ли гласуване на блок до 139? Не. Добре. 133 за против въздържали се. Приема се. 134. Отхвърля се, извинете. 134 и М по 130. Проверка ли искате по 133? Не иска.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 Oh, it's going to fall. Good. It's good. It's less to negotiate and trialogue. That's easy. 139. 139 за против. Въздържали се пада. 140 за против. Извинете. 131 от темпо. За. Против. Въздържали се пада. 140 за, против въздържали се, приема се 141 за, против въздържали се, приема се 142 за, против въздържали се, приема се и това включи 132, 143 за, против въздържали се, приема се 144 за, против да проверим 144 Приема се 145 за, против, проверка електронна, моля. 145. Приема се. 144 за, против, въздържали се. Приема се. МПО 1 за, против, въздържали се. Пада. МПО 2 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 3 за, против, въздържали се. Пада.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 Мисля, че се прие. Компромисно изменение едно Моля, гласувайте електронно. Компромис 1. Thank you. That's passed. Приема се, благодаря. 149 за, против, въздържали се. Отпада 7 за, против, въздържали се. Пада, Изменение 7 и МПЛ 8. Не, изменение 7 за. Само изменение 7 за, против. Пада. МПЛ 8 за, против. Въздържали се. Пада. Изменение 8 и МПЛ 9 за, против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 9 за, против. Въздържали се. Пада. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 и МПО 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 и МПО... Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 151. МПО 12 то е съвместимо с 11 за, против, въздържали се, пада. 151 за, против въздържали се, приема се. Изменение 152. Изменение 152. Изменение 12 и МПЛ 13 паднаха. 152 за, против, въздържали се пада. 153 за, против, въздържали се пада. Изменение 13 за, против, въздържали се минава. МПЛ 14 за, против, въздържали се пада. Изменение 14 за, против, въздържали се приема се. МПЛ 15 за, за против въздържали се отпада. МПО 16 за против въздържали се отпада. Изменение 15 за против въздържали се приема се. МПО 17 е, пада. 154 за против въз... Нека да проверим. 154. Да, приема се. 16 и МП 18 заедно, за, против, въздържали се. Приема се 17 и 155 за, против, въздържали се. Приема се 18 за, против, въздържали се. Приема се 156 за, против, въздържали се. Пада. Компромис 5 за, против, въздържали се. Приема се. 24 за, против. А, извинете, 159 за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против. Нека да проверим. 161. Пада, отпада. Добре. 162 за, против, 162. За против въздържали се. Отпада. по 20 за против въздържали се. Отпада. по 20. Отпада. Изменение 20 и МПО 21 за против въздържали се приема се 163 за против въздържали се пада 21 за Амблок чак до 141 за, против, въздържали се, приема се 32 за, против, въздържали се, пада. по 22 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 33 за, против, въздържали се, при отпада. Изменение 165 за, против, въздържали се, пада. МПЛ 24 за, против, въздържали се, отпада. МПЛ 25 за, против, въздържали се, отпада. Изменение 34. Искате да проверим М по 25 ли? Моля. Отпада. Изменение 34 за, против, въздържали се, отпада. Изменение. Искате ли тези всичките на МПО да ги гласуваме заедно? От 26, 27, 28, 29, 30 и 31 за против, въздържали се, отпадат. И сега гласуваме целия доклад с измененията, гласуваме електронно. 24 за, 10 въздържали се, 3 против. Сега гласуваме за мандата за преговори. Ако може да гласуваме за мандата и преговорите. Електронно гласуваме. Сега гласуваме за мандата за преговорите. 34 за, 2 против, 1 въздържал се. Е, извинявам се за толкова сложното гласуване. И следващия доклад е за европейските пазари за отбрано и становището от Илдико Галталц. Компромисно изменение 1 за, против въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6. Добре. Пето изменение. За, против, въздържали се, отпада. Изменение 6. За, против, въздържали се, отпада. Компромис 2. За. Първа част. За, против, въздържали се, Приема се компромис 2, втора част за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се. Приема се изменение 13 за, против, въздържали се. Отпада. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отпада. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. Можем да проверим.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 47 е, се приема, значи 45 отпада, 48 за, против, въздържали се пада, 49 за, против, въздържали се. Мисля, че отпада, но да направим електронна проверка 49. Yes. For... Да. 49 отпада, 50 за, против, въздържали се. Отхвърля се 51 за, против, въздържали се. Приема се 52. Може за, против, въздържали се. Приема се 53 за, против, въздържали се. Проверяваме 53. Приема се. 54 за, против, въздържали се, При... отпада. 55 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се. Приема се. 59 за, против, въздържали се. Проверяваме. Yeah meant to vote for. 59. Adopted. Has been adopted. Приема се 60 за, против, въздържали се. Приема се 61 за, против, въздържали се. Отпада. Компромис 8 за, против, въздържали се. Отпада. 66 за, против, е, предишното се прие. 66, извинявайте, да, отпада. 69. 69 за, против, въздържали се отпада. 71 за, против, въздържали се отпада. 72 се приема. 70 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, отпада. 75 за, против, въздържали се минава, 74 за, против, въздържали се приема се, 76 за, против, въздържали се, проверяваме. И, е, приема се и сега гласуваме становището с измененията. Още един глас. Още един трябва да гласува. Край на гласуването. 27 за, 6 против, 1 въздържал се. Много поздравления за докладчикът. Благодаря. Благодаря на всички за сеанса на гласуване и сега съвсем набързо може ли да чуем триалога от снощи? Който напуска залата, моля тихичко. И сега давам думата на госпожа Колен Ланген. Please could people leave the room very quietly because we had an Ако обичате, излезте от залата. Много техничко, много сложен беше триалога с нощи, до много късно продължи. Много от нашите депутати бяха много активни и нека сега да чуем госпожа Ланген какво се е случило. Яна, фрау Фозицне, либе... Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, както казах, както чухте, имахме третата тринстранна среща за, по тази директива. Нещата бяха много трудни и за мен беше много важно. Много важно е за момента, за мен, да благодаря на всички колеги, на докладчиците в Сянка, на сътрудниците от секретарията, защото те наистина направиха, положиха изключителни усилия. Доста напреднахме, но остават проблеми в втория трилог. Тематизирахме по принцип темата за паушалните пътувания. Много държави членки, всъщност всички държави членки бяха против. Ние обаче казахме, че за нас това е важно. Съветът сега се придвижи към нашата позиция и се споразумяхме към представяне на личните данни, лични данни като имейл, име и адрес. Ние вчера направихме едно заседание, за да видим дали искаме да се приближим към съвета. Съвета даде е, да се разбере, че това за него е червената линия и ние обсъждаме в момента до каква степен да приемем позицията на съвета. Моята, моята молба е да преценим въздействията за малките и средни предприятия. Може би най-напред координаторите трябва да помислят за въздействията на тази директива. Това е, което исках да кажа за трилога. Благодаря. Благодаря. Аз бях вчера, присъствах на срещата с нощи е наистина един е основният въпрос и няколко по-маловажни въпроса останаха нерешени, както каза и докладчицата. Но трябва да видим дали парламент е съгласен да приеме позицията на съвета или да настоява или да настоява на своята позиция. Но трябва да помислим помежду си до каква степен имаме разлики между политическите групи, дали те са значими и дали ще може на тази на тази, на, в тази фаза да постигнем съгласие. Евелин има думата. Благодаря. Ние говорихме в политическата ни група по тази по тема и въпросът не е, че съветът не иска да приеме нашето желание. Въпросът не е да приемем становището на съвета. Това не е добра изходна полочка за, точка за другите трилози. Знаем, от последния мандат, че винаги е, идвало, е имало такива ситуации, когато ние като парламент сме казвали, не, не е достатъчно това, което е постигнато като резултат. Затова смятам, че имаме нужда от преосмисляне на тази директива. 80% от договорите се, се правят в този нов формат. И като видим това, въпросът се задава защо ни трябва тогава нова директива. Нека помислим дали да кажем директно на правителствата какво искаме или пък да кажем ясно представяме интересите на потребителите и да работим в този дух с целта да постигнем по-добър резултат от това, което иска в момента да приеме със съвета. Защото от директивата, директивата са изключени много от тези договори, а това ние не го искаме. Ние искаме потребителите да са защитени. В крайна сметка това е целта на нашата комисия. Госпожо Кепарт, а, ако мога да кажа нещо, няма, никога не е имало е, такава нагласа от парламента просто да клекнем пред съвета. Съветът прие в този случай е, да желанието на парламента тези договори да са част от директивата. Въпросът е обаче каква информация, каква част от информацията ще се предава. А, ние имаме една позиция, а именно, че информацията трябва да включва името на пътника, и други лични данни. Съветът обаче се опита да уточни какви са тези други лични данни. Например, банкови, банкова сметка и имейл адрес. Така че разликите са малки. Аз съм за защита на потребителите и ако искаме да защитим нашата позиция, то тогава а, би трябвало депутатите да се застъпят за това. Така че, моля ви, вижте докъде сме стигнали и говорете с вашите колеги дали може да постигнем споразумение с съвета. То е съвсем малко нещо, по което трябва да се споразумеем. От друга страна, имаме време, имаме заседание, което е планирано, а, на, което може да посв... на, на което може да говорим по тази тема. Във всички случаи, ако имате нужда от помощ, ние ще ви я предоставим. Обаче изобщо не става дума дали да се включат или да не се включат тези видове а, договори в директивата. А, господин Харбър, добре дошли! Чудесно е, че ви виждаме отново. Вие сте моят предшественик и така, наистина, трилогът вчера беше много дълъг. Господин Коферати иска думата. Наистина, вчера беше много дълга, дълго заседание. И както казаха докладчицата и председателката, преговорите са много напрегнати. Е, това е много чувствителен въпрос. Естествено, трябва да сме много внимателни и да видим подробностите, за които става дума. Позицията на съвета е да се отрече ефективността на тези договор, на тези на тези кликвания. А сега съветът се оказа в крайна сметка отворен до определена степен, но разликите между нас са крият именно в подробностите. Ние казахме на базата на това, което бе решено и в пленарна зала. Вчера ние казахме, че сме открити за решение, което да включва името на пътника и друга информация. И сега може да решим какви да са, каква да е тази друга информация. Позицията на съвета, на съвета обаче не е приемлива, защото те искат да се включи повече информация, не само тези две неща, които ние споменахме. И третото, третия елемент, който иска съвета, крие риск. Риск за ефективното използване на системата. Съветът не иска да отхвърли нашето предложение, но се опитва да привнесе допълнителни елементи, които според нас не са необходими. И ако днес ни приемем решението, предложението на съвета, то ние ще направим принципа практически неизползваем Затова мисля, че правилно направихме, като прекъснахме преговорите за цел да се консултираме помежду си. Нямаме, няма нужда да бързаме. Разбирам, че съвета бърза. Може на спокойствие да обсъдим ситуацията, без да падаме в капана на съвета. Мисля, че председателката е абсолютно права. Трябва спокойно, разумно, обективно да обсъдим въпроса и да видим какви са възможните решения. Нека принципа да ни води, а именно системата да е лесно, лесна за употреба от потребителите. Ние мисля, че се обединихме около едно разумно решение. Не е приемливо съвета да каже, това е решението, ако искате приемете или не. Не се прави така при преговори. Благодаря. А сега преминаваме към следващата точка, към следващия колега, към следващия оратор. Искам да благодаря на всички колеги и благодарение на вас успяхме да постигнем компромис. Да, наистина има един въпрос, който трябва да се реши. Той е чувствителен за много от делегациите. Но нещата не са само черно и бе, или бели, черни или бели. Има и альтернативни решения. Но Имаме време за вътрешни обсъждания в политическите групи. Председателката, благодаря. И така, поканени сте да отдадете вашите конструктивни предложения към докладчицата и докладчиците в сянка. Имаме ли други неща, по които да очакваме актуална информация? пакета за пътуванията. за регламента по, за телекомите. Аз отговарям. Ще имаме актуализация е, и по други въпроси. Вчера имахме заседание на работните групи за отворения достъп, за събирането на данни, за авторското право. Въпросът е да покажем как онлайн, когато има една снимка и тази снимка искате да използвате искаме да покажем как наистина, без да се накърняват авторските права, това да се случи. И има технология, която позволява да се използва снимка, върху която обаче има авторски права. Следващото заседание е през май и би било много хубаво, ако аз, Вики и други хора присъстват. Презентацията ще е много полезна, защото мисля, че ще е интересно за колегите, които се занимават с тези въпроси. Добре, а сега за единния пазар в областта на телеком услугите. Имаше предложение за преговорите. Ще ви дам информацията. Тристранната среща се, състои, се състоя във вторник вечерта. Итре направи предложение за роуминг, за преходен период именно, кратък, от година, преди изтичането на постигнатите оговорки. Преди, този, преди изтичането на този период ще се даде възможност на потребителите да имат цял пакет от роуминг услуги, различен от сегашния 5 плюс 5 плюс 5. Говорихме и за, нетната, за мрежовата неутралност. Съветът не искаше да има допълнителна глава, отделна глава за правата на потребителите, но ние казахме, че тези права в рамките на роуминга и в рамките на мрежовата неутралност са много важни. Затова не може да чакаме следващата преразботка на а, директивата ще минат години, докато това се случи. Секретари... Секретариатът идентифицира пет основни области, които са свързани с мрежовата неутралност и роуминга. Пет основни области, където, които са основни за правата на потребителите и правата на неправителствените организации. Например, възможността на потребителите да контролират своето потребление. Тоест, не изведнъж да се окаже, че вие сте надвишили лимита си и че вече ви отчитат по много по-скъпа тарифа, т.е. контрола и управлението на потреблението на услугите от самия потребител. Е, и тази услуга ще бъде контролирана както в, е, на местния пазар, така и на международния пазар. По отношение на мрежовата неутралност – трябва да има информация за потребителите. Ние искаме тази информация да включва информация за, по... за потребителите, за очаквания, за очакваните средна минимална скорост и информация за съставянето на цената. Тоест, хората ще знаят какво очакват, какво да очакват от пакета и ще знаят как могат да прекратят договора с оператора, ако не са доволни от качеството, т.е. ако не получат качеството, което им е обещано. Това постигнахме като споразумение миналата седмица. Информацията значи за обема, за обхвата на пакета, за скоростта на, на услугата на скоростта на интернета. Ще имаме насоки, ще ги изготвим. Значи, правото на по-ранно прекратяване на договора, правото за информация за дейността на оператора и също така инструменти за сравнение между операторите. А, ние помолихме и за изявление от страна на комисията и съвета за това какво може да се очаква за директивата за универсалните услуги, особено в областта на мобилните комуникации. И така, както виждате, това е доста сложен пакет, който доста бързо се развива. Следващият, следващата точка на дневния ред – това е точка 10. Господин Тарабела е докладчик. Към подробно регулиране на единия пазар е неговият доклад. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожа председател. Първо по процедурата. ако тази процедура се а, приеме, това би било жалко, а, защото има спорове по нея. Тук става дума за важен въпрос за нашата парламентарна комисия, която се занимава а, до голяма степен с правата на потребителите. И ако процедурата трябва да е различна от обичайната, а, е, не знам дали си струва да се посветява толкова много усилия, е, според мен. Има три основни елемента, по които събирането на, масовото събиране на данни може да е, създаде сериозни промени. Първо, много важно да има равнопоставеност между различните е, предприятия, всички предприятия, за да няма въпотреби, т.е. малките и средни предприятия и големите, много големите международни е, дружества трябва да могат е, в еднаква степен да се възползват от отрасла на масовите бази данни. За съжаление, по-настоящем малките средни предприятия до голяма степен са изключени, цифровият отрасъл е много важен, затова трябва да му позволим да бъде е, отрасъл, в който има равнопоставеност. А втория елемент. Е, въпросът е да се даде по-голяма ефективност на обществените услуги, т.е. да могат да се използват е, масово, масови бази данни и така да се ускори административния процес. Третия въпрос, на който силно искам да наблегна, е предизвикателството за потребителите, защитата на потребителите а, при събирането на такива а, данни, защото има опасност а, от злоупотреба с тези данни, данни за гражданите и злоупотреби, които не са особено ясни за засегнатите лица. Какво мисли комисията, например, за липи тракинг? Тоест, търсите един билет за самолет на един сайт, получавате намирате билет за 100 евро, търсите го в още няколко сайта, не намирате по-ефтин, връщате се и той хоп, вече струва 130 евро. Това не е защото билета за 100 евро е продаден, а защото сайтът знае, че вие вече сте търсил и това е втория път, който се връщате на сайта и защитата на потребителите е много важна, защото а, има а, много големи ограничения. А, и трябва да се посветят, да се променят въпросите, свързани с защитата на данните, защото още на 17 април И има много проблеми, но най-вече важното е да вземем предвид тези въпроси. Благодаря много на майк Стефани. Thank you, Madam Chair. On behalf of, uh... Благодаря, госпожо председател. От името на господин министър е, и моите е, колеги. Искам да благодаря на господин Старабел за това, че изготви становището на ИМКО за тази резолюция, но трябва да се вземе предвид, че е, да, подчертават се важни въпроси, поводи за загриженост, за, за защитата на данните, но трябва да вземем предвид и възможностите, които дават тези данни и а, обработката на данни в компютърен облак за економиката. Това може да се отрази добре на потребителите, може да доведе до спестявания за бизнеса, за предприятията, за а, науката, за борбата срещу а, природните бедствия, за работата на администрацията и борбата срещу престъпността. За тази цел е важно да работим по въпроса за оперативната съвместимост на данните, и различните бази данни, за да може да има по-добра възможност за анализиране на тези данни. На второ място, е важна кохерентната рамка за а, интернета на нещата и на трето място независимост на мрежата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, аз съм докладчик Сянко Текаре. Съгласна съм, че е важно да се вземат предвид ползите, както вече бе казано, ползите от а, тези големи бази данни в селското стопанство, борба срещу престъпност, дизайна на градовете и прочи, и прочи. Има много добри примери за това. Също време, но големите бази данни могат да дадат и повече власт на потребителите, защото им дават възможност да избират и да бъдат много по-добре информирани. Вече знаете колко много информация можете да намерите вече по интернет, преди да решите дали или не да купите дадено, даден продукт. И е важно, както каза пред докладчикът, че можем да дадем възможност на малките предприятия да използват подобни данни там, където това е подходящо, като се намери баланс а, по такъв начин, че това е да е от полз, да е Е, достатъчно последователно. Разбира се, има сериозни притеснения по отношение на е, защитата на данните. Потребителите трябва да знаят, че вземаме предвид техните безпокойства и им даваме е, и даваме на тях възможност да контролират, управляват и разбират начина по който се използват данни. Трябва да се разбере как тези данни се обменят и как може това да стане в условия на възможно най-голяма сигурност. Трябва да се намери възможно най-добър баланс в регламента за защита на данните. Господин Чернов е тук с госпожа Сена, Шеналова е тук. Говорихме по тази тема в комисията по економически въпроси и много я обсъждахме. Защитата на данните от гледна точка на потребителите би било доста странно, ако този регламент, който има за цел да защитава техните лични данни, доведе до резултат, в който фирмите искат още повече лични данни. Как може да обясните на потребителите, че сега се иска от тях да дават още повече информация при всяка транзакция, заради право, което ние сме приели за защита на техните данни. Когато обсъждаме регламента за защитата на данните, в който се минава през доста чувствителни преговори, трябва да направим така, че да можем да обясним на, техни, на нашите потребители, че целта е да се защити тяхната защитят техните данни, те просто няма да разберат защо сега, за да се спазва регламента, трябва да дават още повече от личните си данни. Също време ползите са огромни. Има и а, и а, това се изразява представителите на потребителите, а, именно заради това економиката на споделянето нараства толкова много напоследък и а, много често този тип неща не се вземат предвид. Би било добре да разграничим между различни типове данни, лични данни, анонимизирани данни, псевдомизирани данни, колективни данни, за да може да се е, разграничат и елементите, свързани с защита на данните ОЛА. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на господин Трабела за проекта текста и за неговия принос към дискусията за економиката, основаваща се на данните. Мисля, че докладът е кратък точен, нещо, което много ми харесва. А, има две неща обаче, които искам да се вземат предвид, които за мен са много важни. Това, което за мен е важно, а, бе споменато вече и от НП, става дума за това, че а, големите бази данни и, и цифровата економика като цяло води и до създаване на заето. Както бе казано няколко пъти, е, европейски Съединените щати постигнаха голямо увеличение на производителността именно благодарение на цифровата економика и ние трябва да направим нещо, за да ги последваме. Също време обаче има още един важен въпрос, въпрос, който затруднява развитието. Става дума за липсата на доверие, за нарушенията на защитата на данните и масовото наблюдение, както и е, кражбата на е, самоличност. Затова трябва да направим всичко възможно да създадем един регламент, който е достатъчно солиден, за да предоставя много добро ниво на защита на потребителите, както каза председателят, когато те са в интернет. Също време обаче трябва да се информират хората. Много хора просто не знаят как се използват данните и как се използват те и за това има липса на доверие в системата. Тази въпрос трябва още повече да се подчертае в становището, според мен, защото липсата на информираност и познание е голяма пречка пред развитието на цифровата економика. Още нещо. Становището можем да се спрем още по-подробно на малките и средни предприятия цифровата економика е цигател на економически растеж. Малките и средни предприятия са гръбнакът на единния пазар. И ако вземем това предвид, можем да създадем условия за много голям економически растеж. Що се отнася до стратегиите в областта на големите бази данни, това изисква инвестиции в технологии, в консултационна дейност, но същевременно ще се създадат и нови категории служители, за да може да преодолеем някои от тези а, въпроси. Може би а, иновационните центрове за електронен бизнес и бизнес могат да са полезни. В Дания има и такъв иновационен център, ИБИС, който предоставя не грантове, а само а, услуги свързани с консултации и мрежи за малки и средни предприятия за използване на възможностите, предоставени в областта на електронния бизнес. Информацията а, за резултатността е изключително насърчаваща и за това можем да разработим допълнителни такива услуги за консултиране, за насърчаване на електронната економика, така че може би е, докладчикът е добре да разгледа малко по-подробно този опит в Дания. Благодаря на докладчика за, един, за този добър доклад. Очаквам разискванията по становище. Okay, no, no greens, no От зелените от няма желаящи. Катрин, заповядай. Благодаря, благодаря на Марк. Действително, много жалко, че Комисията по индустрия не се възползва от всички възможности в това отношение и не изготвя пълно становище. Сигурно е въпрос на време и на графика. Благодаря на всички, които се изказаха. Определено има голям потенциал. 90% от съхраняваните данни в е, света са събрани от последните две години и 99% от тях са дигитализирани и огромна част от тях могат да бъдат качвани на интернет и споделени. Тоест, повече от половината от знанията в света могат потенциално да се оформят като един документ. И както спомена нашата председателка, има различни видове данни. Е, ставаше дума вчера за данни от научни изследвания. Знам, че вие е, сте представител в групата по авторски права и интелектуални е, права и обработването на големи масиви данни трябва да се разглежда и в този контекст. И примерно 62% от годината 25 000 юро, 60% от времето и 25 000 юро ще отнеме на един разслед... научен работник, който работи по въпросите на маларията, за да обработи съществуващите данни което е много съществен процент. Ние имаме много сериозно отношение към авторските права и ако търсим е, иновации и растеж е, в е, обработката на големи масиви от данни, има огромен потенциал. И в този контекст искам да вкъс, включиме и въпроса за открити, данните с открит достъп и научните изследвания. Да коментираме и колко голям потенциал има економиката, свързана с обработка на данни и какви възможности отваря тя за гражданите. Благодаря ви. Е, също така, както каза госпожа председателка, много важна е дефиницията за данни с открит достъп. Благодаря. Благодаря за приноса на Имко. Два коментара. Първо, е, също коментира и нашата председателка. Големите обеми данни могат да доведат и тяхната обработка може да доведе до е, преврат в е, здравеопазването, транспорта и много други области. Тоест не става дума само за единния дигитален пазар. А, ако говорим за рисковете, тук данните и економиката с обработка на данни в Европа е поне 10, с 10 години изоставаща спрямо САЩ щатите. И разработката на големи обеми от данни още дори не е започнала. Или ако е започнала, за сега говорим само за рисковете от е, неправомерно поведение и незащитаване на е, поверителността на данните. Но е, с големите данни може да се работи само ако инвеститорите имат увереност, че този пазар ще има бъдеще. И не може да говорим само за потенциални рискове, които потенциално ще регулираме, преди дори да започне да се развива технологията. Не трябва да забравяме, че ние защитаваме интересите не само за потребителите, но и за вътрешния пазар. Тук се коментира колко огромен е потенциала за растеж на вътрешния пазар на нашите дружества. Затова нека не им отнемаме тези възможности. За това нека да имаме предвид, да взимаме е, така страната и да, да имаме предвид, че е, нещата имат и две измерения. Марк, искате ли да коментирате? Кажете нещо за графика. Съвсем накратко. Да, много е важно да имаме позиция и тя да е положителна в посока на е, потенциала и развитието на цифровата економика, която е свързана и с растежа, от който имаме е, нужда. Но естествено има проблем. Аз ако в момента искам да си купя лекарства, никога няма да прибегна до интернет, защото тези лекарства са фалшиви. Така че не може да бъдем само ентусиасти и да пренебрегваме проблемите. Естествено, трябва да се възстановява доверието. Доверието в електронната търговия се базира на това, че е, евентуално стоката стига до вас. Обаче, ако поискате да я смените, това е просто невъзможно. Ако си я купите от магазина до вас, ще ви струва по-малко. Така че, е, да, по принцип, е, нека да се възползваме. Има възможности, но има и престъпници, които е, престъпват именно правилата това трябва да, с това трябва да сме наясно. И също така, 23-ти днеска разглеждаме, 28-ми по обед е срока за изменение, освен ако не искате да е при вечер. После 6-7 май разглеждаме тук измененията в комисията и на 4 юни е, ги гласуваме. Е, се разглеждат в ИМКО. Се гласува в ИМКО. Във всички случаи знаете, че с докладчите в Сянка винаги работиме съвместно и ще надявам, че ще изпратим едно позитивно послание с съответните предупреждения все пак. So I'm going to suggest um, that we take very kind Mark. Много ще бъдем благодарни на а, Марк, ако може поне срока за измененията да остане следващия вторник 5 часа, за да не е на обед. Трябва да пътуваме и до Страсбург. Нека да дадем и този следобед на хората да поработят. Благодаря, благодаря за и, и за координирането на усилията и за вашата работа. Надявам се, че вашите позиции за големите обемни данни ще бъдат конкретни и не твърде обемисти за да можем и ние да се справим с тях. А сега за а, регламента за единния пазар. Това е нашата следва точка, доклада за подобрената регулиране. Заповядайте. Благодаря. Аз ще се изкажа на датски. Um, vandaag uh, licht ik met veel plezier het werkdocument toe dat wij gemaakt hebben ter voorbereiding van, van het eigenlijke rapport over, uh, over betere regelgeving. Дами и господа, с голямо удоволствие изготвих този документ за по-добро регулиране на единия пазар. В европейското законодателство много често се появяват административни пречки и се опитвам да видя как бихме могли да улесним а, живота на гражданите, без да ги затрудняваме. И по-скоро да търсиме. всички институции имат своята роля в това отношение. В документа е, има два раздела. Първия така, основните принципи, водещите принципи и moeten we ons altijd de vraag stellen um, of het Europese niveau wel het meest geschikte niveau is om uh, Europese regels. Трябва да се има предвид, че трябва да се провери дали на европейско равнище а, имаме най-добрите възможности за работа, за регулиране и регламентиране на нещата. От практическа гледна точка трябва да намерим начин да идентифицираме най-доброто равнище за законодателна дейност. Много често има а, погрешна представа, че Брюксел по един и друг начин е някакво чудовище на Лохнес, що се отнася до субсидиарността до регламентирането и регулирането. Мисля, че по този начин трябва да направим а, всичко а, възможно, за да се действа така, че на национално равнище а, се блокира процедурата. Когато приемаме правилата, трябва да бъдат възможно най-лесни за прилагане, трябва да бъдат прозрачни, трябва да бъдат последователни и трябва да бъдат във връзка с основните права. На второ място. Във втория отрасъл споменах инструментите, които можем да използваме е, в практическа, от практическа гледна точка и нещата, които могат да бъдат подобрени. Оценките на въздействието, това е много важен въпрос. И трябва да се вземе предвид, че той трябва да бъде, че те трябва да бъдат резултат от съдействието между трите институции. Въз основа на оценките на въздействието ще видим какви са възможните въздействия на предложението за регламентиране. Voorstel ook wel degelijk de doelstellingen kan, kan, eh, kan bereiken. Така че целеполагането е много важно, колеги. Много важна роля играе оценката на въздействието. За това при което тя трябва да бъде обективна, неутрална и разходите разходите трябва да бъдат взети предвид. На следващо място консултация с заинтересованите страни, защото кой може да оцени ситуацията по-добре, отколкото самите заинтересовани страни? Важно е за това е, този процес да е, е широко структуриран, нужни са мерки, които да са в унисон с е, изначалните постановки. Би трябвало да работим повече с пътната карта. би било хубаво да имаме и форум на заинтересованите лица. И още нещо важно. Как ще се европейското законодателство в бъдеще? Как ще се прилага то? Срока за прилагането той е важен, но е, когато имаме даден срок, това не означава, че при прилагането ще се случи е, както трябва. В момента съществуват много инструменти, които ни дават възможност за контрол, за проверка, дали дадена е, директива се прилага правилно или не, но е, тези инструменти са до голяма степен непознати. Ето, например, Solvit. Със Solvit е, бе зададен един много важен инструмент. Естествено, и тук виждаме, че няма смисъл от разпоредби, които не се, когато те не се спазват от е, държавите членки. Господин Тимерман каза, че когато комисията установи неспазване на законодателството, е, тези случаи ще бъдат преследвани и проследявани е, много стриктно. На следващо място, едно по-добро законодателство означава, когато е даден законодателен акт е остарял, той да бъде преработен. И така, Времето е много малко. Опитах се съвсем набързо да ви представя този документ. С интерес очаквам вашите коментари и предложения. Надявам се с този текст да има, да се създаде на една добра изходна основа за бъдеща работа. С интерес очаквам вашите предложения за изменения. Нашата цел в крайна сметка е наистина едно по-добро регулиране и законотворчество. Благодаря. Е така, колеги. Очаквам вашите коментари. Е, Ана Мария Корацабилт truly sorry. Ана Мария Кораца Корацабилт наистина се извинява, че не може да присъства и има няколко коментара приветства работния документ, това, че се слага акцент върху упростеното законотворчество за единия пазар. Единия пазар трябва да се основава на прости, ясни правила, да няма бюрокрация за малки и средни предприятия, да има конструктивен диалог през време на целия законодателен процес с заинтересованите страни. Не става дума да откриваме топлата вода, а да се транспонира и правилно изпълнява съществуващото законодателство. Освен това, да не следва да се създават в определени страни по-благоприятни режими. Необходимо е да има повече сътрудничество в ранните етапи на изготвяне на законодателството между европейските институции и Европейския парламент. Много важно е да се подсили и процеса на предварителна оценка на въздействието. Общи, гъвкави, стройни правила увеличават доверието в единия пазар и са от полза и за потребителите, и за бизнеса. Ана Мария подкрепя новата програма на Комисията за по-добра регулиране и инициативата Рефит. И вместо да се регулира на микрониво, трябва да търсим регулация по един интелигентен и гъвкав начин, включително саморегулация там, където е възможно. Също така госпожа Кораца Билз очаква конструктивното дискусии и сътрудничество с докладчика и останалите докладчици в Сянка. Благодаря. Госпожа Шаудер Мосе. Благодаря, госпожо председател. И благодаря за един много интересен работен документ. Мисля наистина, че работният документ е добра изходна точка за един бъдещ дебат. Има много хубави неща, обаче е, има в доклада много хубави неща, но има неща, е, с които не съм съгласна. По принцип е хубаво да обсъждаме въпроса за по-доброто законотворчество в Европейския съюз, но е, според мен е много важно да не поставяме знак за равенство между по-добро законода... законотворчество с липса на такова. Аз мятам, че трябва да имаме един добре функциониращ вътрешен пазар и в такъв смисъл ни трябват общи правила, а не 28 или повече различни системи. Така че, според мен, трябва ни повече законодателство, а не по-малко. Сега ще се спра на някои от конкретните предложения, които ти представи. Е, ще започна с това, което е записано в договора, е, а именно принципа за субсидиарност. Ясно е, че този принцип трябва да се спазва. По принцип той се спазва. Но според мен <clears throat> националните парламенти трябва да се, да се включат в процеса повече е, и повече в нашата работа, но за тази цел съветът на министрите трябва е, да е съгласен, защото защото те са именно проводника на нашите идеи. И така, ако от друга страна, искаме да привлечем повече заинтересованите страни, гражданите, неправителствените организации. И за това имаме нужда от повече прозрачност. Сега, по отношение на оценката на въздействието, естествено тази, то е важен, тя е важна част от документа. Важно е да имаме добри, прецизни и е, разумни оценки на въздействията, но не виждам как на практика нещата ще функционират с един жив документ. Това означава, че е, всеки път, когато се приложи, приложи едно, се даде едно предложение да се оценят въздействията му. А, това е хубаво, но нещата трябва да се случат в по-широк мащаб. А това какво означава? Означава, че процесът на законотворчество ще стане по-дълъг и по-сложен. И това ще е много трудно и за предприятията, защото те никога няма да знаят кога е завършен процес, а Процесът ще стане по-дълъг. Така че, нека работим за това как да опишем оценката на въздействието и как да я направим по-употребима. Не съм съгласна и с това, което казваш, а именно, че оценката на въздействието трябва да може да блокира законодателството на Европейския съюз. Не, не, това не може да става така. Това е политическо решение, което може да блокира е, един законодателен акт, а не оценката на въздействието. Мисля, че има много интересни идеи за това как да се подобри прилагането на законодателството. Ясно е, че понякога бизнесът е отчаян от това, че а, законодателството на Европейския съюз се прилага толкова бавно, толкова <clears throat> неравномерно в Европейския съюз. Затова е важно да се занимаем особено с понятието gold plating, заострянето на законодателството от страна на държавите членки. Сега, а политически какво може да направим? Ако имаме една директива, държавите членки могат да решат как да я приложат. И приложението на директивата понякога се различава в държавите членки. А, някои заострят законодателството, така че важно е да, из, да изберем подходящ инструмент, който да се приложи адекватно в целия Европейски съюз. Имам една, едно предложение. А именно, ние започваме с законодателен акт, законодателно предложение, парламента, комисията, съвета, след което а, то стига да речем до Европейския съд. И понякога е трудно да видим, а, че решението на съда е съотносимо и се основава на нашата първоначална цел. Когато ние в Дания правим законодателство, то съдът взема предвид законотворческата дейност, която е стигнала и е била, била извършена в рамките на създаването на, на законодателния акт, т.е. цялата предистория се взема предвид. Затова и тук, може би в документа, трябва да се каже как Европейския съд да тълкува, да тълкува законодателството, а именно като вземе преди цялата му история. И така в заключение мога да кажа, че може е, с общи усилия да покрием всички тези аспекти, които според мен до момента липсват в доклада. Благодаря. Um, there's no speaker from Aldi, there is speaker from Aldi. Dieter Schanster. Има ли от Ауди представител? Заповядайте. Аз се извинявам от името на господин Турнес. Трябваше да, е, госпожа Турнес, тя трябваше да напусне залата. Благодаря ви за работния документ. Съгласна е като цяло с общата насока на документа. Дискусията за подобряване на регулирането единия пазар е част от общата дискусия за подобряване на регулирането и освобождаване от излишна, излишната бюрокрация. Единия пазар е успех за европейското сътрудничество и той допринася в огромна степен до, за растежа и просперитета в Европа. Но регулаторната рамка трябва да бъде подсилена и подобрена. Няколко предложения – има първо да се спазва принципа на субсидиарност, второ оценката на въздействието и трето процеса за, на консултации с интересуваните страни. Там колегата би искал да се подчертае колко полезен е форума на заинтересованите страни в подкрепа на целия процес един подобрен регламент за единния пазар ще бъде и принос за създаването на растеж и работни места в Европа. Госпожа Сеналова, но ако мога да кажа, ето, обърнете внимание, на предходния председател на комисията обръща внимание, вижте кой върши работа тук в комисията по отношение на равнопоставеността на половете, искам да кажа. Заповядай, Олга. И аз искам да коментирам няколко неща по документа и да благодаря на докладчикът а, за получения текст. Естествено, не искаме в Европа да разпилваме бизнеса, но не искаме да спъваме и останалите. Така че и потребителите да не е, страдат. 3 5 е много добър момент за процедурите за нарушаване, защото един закон е добър, ако може да отидете в съда и да защитите правата си по него. За това Смятам, че трябва да отделим и повече внимание на процедурите за нарушаване на разпоредбите. Потребителските организации трябва да бъдат повече ангажирани в този процес. Не съм убедена, че е, цифрите са правилни. Една е, обжалвателна процедура обикновено е, тече 2-2 години и половина. И ако вземем предвид и е, споготвителната дейност преди и след това, целият процес приключва е, за около 3 години и повече, т.е. европейското законодател... е, законодателството на страните членки не отговаря достатъчно на европейското. И това може да бъде много деструктивно. Мисля, че именно този момент трябва да бъде разгледан с специално внимание. Okay, I just want to give, thank you for Искам само да направя няколко коментара. Благодаря ви за казаното. отлична работа. Имаме много, много предложения и коментарите, които бяха направени, добавят още добри неща. По оценките на въздействието харесвам и вашата идея, че това всъщност е един а, жив документ, който продължава да се развива. много често е трудно да се прецени точно какво, какво ще е въздействието. От една страна съветът казва, ние смятаме, че това ще добави нещо към разходите. Ние пък казваме, да, но мислим, че си струва. И въпросът е, има ли някакъв начин да се проверят нещата съвсем накрая, преди последната политическа договорка, с последната информация, която е събрана от независими експерти, и така да имаме крайния вариант на оценката на въздействието. Това би било много полезно за законодателния процес. Ето сега обсъждаме директивата за пакетните пътувания и различните участници на пазара дават различни предложения за това как може да се отразят всички тези неща на правата на потребителите. Би било много полезно да се получи независима информация по някакви тези въпроси. Господин Тимерманс подчертам, е, че е, е, не е погрешна нашата идея, че даже е добре дошла за това, че трябва да се получи крайната оценка на въздействието. Някой лесно може да каже, този законодателен акт ще струва толкова, но ако го кажат едва след, като сме приключили с е, процеса на преговорите, това на нас не ни е полезно изобщо. В крайна сметка трябва да получим възможно най-информиран анализ. Е, консултантите могат да са независими, но могат и да не са. И след това стандартните условия. Общите стандарти са важни и за доверието на бизнеса и потребителите. От друга страна, като председател на комисия, получавам все повече оплаквания, че не всички могат да приложат стандартите или пък, че се използват стандарти, за протекционистки мерки от страна на голяма фирма срещу малка фирма или една част на света срещу друга част на света. И така, колкото повече можем да направим, за да се използват съвременни технологии и да се а, хвърли светлина върху процеса на изграждането на стандарти, за да видят потребителите какви са стандартите преди те да бъдат въведени, би било много полезно. Не знам дали искате да се върнете към другите въпроси. Малко скъсняваме. Имаме достатъчно за заседанието на докладчиците в Сянка. докладът Проект за доклада до 15 май е обсъждан на 4 юни, изменение до 9, до 9 юни. Благодаря. С това преминаваме към последната точка тази сутрин. Нека да спомена отново казаното тази сутрин, госпожа Макларкин. А, изглежда, че и вие не допринасяте за коригиране на равнопоставеността между половете тази сутрин. Казвам го на шега, всъщност е, тази сутрин е, активни бяха основно жените. Благодаря. Благодаря, Вики. Много се радвам, че е, политическите групи се договориха по първоначалния текст и аз мога да подкрепя много от измененията, които засилват текста. А Всички ние вярваме, че публично-частните партньорства могат да бъдат полезни за европейските фирми, за да се намери нов начин, нов, намерят нови възможности за економически растеж. За да се случи това обаче, трябва да се направи така, че правилата да са справедливи, прозрачни и всички фирми да могат да участват на търговете. Затова подкрепям всички изменения, отиващи в тази посока. За да се съкрати малко списъка за гласуване, предлагам три компромисни изменения. По-голямата част от групите ги подкрепят ще подам и едно устно изменение към вашето изменение. 37 малко да се подобри формулировката, за да пасва на останала част от текста. Но като цяло идеята на изменението е добра, така че надявам, че ще приемете и устното изменение. А, времето тече, наближава обедната почивка, така че няма да навлизам повече подробности. Искам да благодаря на всички докладчици и сянка и на всички останали за подадените изменения. И бих се радвала да чуя вашите въпроси по отделните изменения. Um, now, the EPP shadow is Darius Rosati, but it's going to be Rosa Thun. Thank you very much. Роза Тун? Um, ами да, продължаваме да натежаваме на везната а, от, на, на, и да нарушаваме равнопоставеността между половете тук. Господин Сати просто нямаше как да дойде аз се изказвам от негово, мнение, от не, от негово име. А, той се извинява и ми изпрати едно писмо, което да прочета. Благодаря и на докладчика за нейната работа и смята, че е много хубаво от това, че сме си сътрудничили добре до тук и че изглежда ще си сътрудничим добре и нататък. За компромисните изменения госпожа се Рандова а, добре е обхванала и измененията подадени от мен, казва той, както от господин Расат и от други депутати. А, много съм доволен а, от темите, които тя включи допълнително. Становището е добре балансирано показва позицията на ИМКО за въздействието на публично-частните партньорства в трети страни. Също време има няколко въпроса, на които трябва да се спра, въпроси, които са от решаващо значение за нашата политическа група. Първо, нека да подчертая, че трябва да се вземе предвид, че е, основно малките и средни предприятия ще, пред, е, ще пострадат от е, трудностите, изредени в точка втора. Големите фирми се сблъскват с по-малко трудности, когато нещата са технически сложни и изискват по-сложно стратегическо планиране в дългосрочен план. Европейски парламент трябва да призове комисията да подкрепи продължаването на бариерите, поставени пред трети пред европейските предприятия, да помогнат за мобилността на европейските професионалисти в тези страни, още по време на, на договарянето на споразумение за търгови инвестиции с трети страни. Това е, е, един важен фактор, който може да се отрази на справедливите правила за нашите фирми, които се конкурират с местни фирми в трети, съответните трети страни. И накрая, но не на последно място, ако смятаме, както казва госпожа Херанзова, че НП е средство за економически партии. Е, че ППП се средства за економически растеж и на единия пазар и в чужбина, трябва да има предвид, че малки и средни предприятия са 99% от, от предприятията, които са добре информирани за публично-частните партньорства извън Европейския съюз, за това те могат с лекота да, информи... да участват в тях. Органи като ИСМА, ЕСМА могат да предоставят информация за това как може да се участва в публично-частни партньорства в страни извън Европейския съюз. Има само няколко изменения, които съм подал. Надявам се, че е, и докладчикът и останалите колеги ще ги подкрепят, за да може да имаме още по-добър баланс на становищата в нашата комисия. Благодаря. Мария Грапини. Госпожа Гракини. De la început vreau să o felicit pe Dita și sigur și ceilalți raportori din umbră. Нека да ви поздравя, Дита, да поздравя и докладчиците Сянка. Това е документ, който включва всичко, което трябва да включва. Моите изменения до голяма степен бяха включени, много съм доволна от това. Ясно е на какво наблягаме. На справедливото третиране, на прозрачността. Моите изменения бяха именно свързани с тази идея. Те бяха прияти. Дитер подаде на изменение 37, от което съм много доволна. Надявам се 44 също ще бъде прият, защото исках ТИТИП да се включи. Защото смятах, че едно съединение с Съединените щати е достатъчно важно, за да бъде включено. Накрая, ново изменение 11 във връзка с публично-частните партньорства, така че да не се създават допълнителни разходи. Изменение 30 е изменение за реципрочността. Важно е да има равнопоставеност между а, и равнопоставеност включително и в достъпа за малките и средни предприятия. Искам да направим всичко възможно нашето право да включва малките и средни предприятия. Надявам се, че това ще е успех. Ще работим добре с ДИТ. Ема Макларки. Thank you, Chairman. I would also... Благодаря. И аз искам да благодаря отново на докладчетата за толкова балансираното и премерено становище. И искам да подчертая предимно, че е, становището, което бе е, подготвено от колегата ни, е отразява Опита на бизнеса да се включва в публично-частни партньорства извън Европейския съюз. Подаваме ред предложения за подобряване на текста. Смятам, че ние се базираме на положителния опит – в това отношение, защото частните инвестиции ще бъдат основният двигател за растеж в развиващите се страни. Затова подаваме и изменения в духа на коментара на госпожа Грапини за взаимно изгодността, т.е. малките и частни предприятия от Европейския съюз се сблъскват с пречки, когато се опитват да изтърват да инвестират в чужбина и добре е в е, споразуменията за търговия с тези страни да се включват и подобни въпроси. Също така на инвеститорите трябва да има достатъчно уверение, че те ще могат да се възползват от е, сигурна среда и правна сигурност. И когато ние развиваме наши проекти в е, страните, които са наши проблеми, партньори, трябва да бъдем уверени, че там се работи по преодоляване на проблемите, свързани с корупцията и прозрачността. С удоволствие ще работя с докладчика за изготвянето на компромисните становища и смятам, че ще излезем с ключов документ за този толкова важен момент, документ за нашата комисия. Госпожа Суба е докладчик в сянка от Гуи, но не я виждам. Някой иска ли да се изкаже от името на комисията? Заповядайте и благодаря. Благодаря, аз съм представител на Генерална дирекция търговия. Поздравления за докладчика за проекта становищата. То отразява и подхода на Европейската комисия в международните споразумения за търговия, защото е много важно Европа да има достъп до публично-частни партньорства в други части на света, включително и в развиващите се страни. Докладчикът има думата. Благодаря на всички за вашите коментари. Много се радвам, че сме на едно мнение за ключовото послание, което искаме да изпратим от страна на нашата парламентарна комисия. Мога да подкрепя определено всички изказвания за малките и средни предприятия, за взаимните ангажименти и ползи и е, очаквам с е, нетърпение последващата ни работа с докладчиците в Сянка. Благодаря председателят Никола Дан. Е, добре дошла. Благодаря ви, че сте тук. На път сме да приключим за заседа... заседанието, но ако нещо имате да кажете по точка ранни, не, Добре, в 3 часа сме тук обратно за обмяна на мнения с господин комисаря.